Dear colleagues, ladies and gentlemen, I... Скъпи колеги, дами и господа, смятам, че можем да започнем нашата работа. Сигурна съм, че и други колеги ще се присъединят при нас, към нас. Тоест, това заседание се предава много граждани, ни гледат и слушат по а, интернет. Добре дошли на всички. С подточката. точка пета ще имаме е, допълнителна информация относно трилога за застраховки на автомобили. Това ще бъде обаче отложено за утре. Няма да можем да го разгледаме днес. Ако сте съгласни, приемаме е, е, дневния ред и разполагате с всички документи. Знаете, че те са онлайн, нямаме документи на хартия и след утрешното заседание ще проведеме семинар, където ще разгледаме правилата за електронна търговия в циф... евро... ерата на цифровизацията и господин Агюс Салива, който е докладчик по законодателството, ще ръководи това заседание. Ще имаме експерти от комисията, различни заинтересовани страни. Радвам се също така да кажа, че към нашата комисия са се присъединили нови членове след Брексит госпожа Дедри Кун. Капел from ID um, and Mr. Miroslav Radakovsky, non inscrit. Това са пълноправните ни членове и 6 подгласнико. Саладаро Демейо, Марк Анджел, Марко Кампоменоси, Клод Груфът и господин Търсински от ЕКАРЕ и гос, госпожа Понсато Биолса от Независимите. И сега да одобриме протоколите на заседанията от 22 и 23 януари. Ако нямате възражения, ще се считат за прияти в края на изменение на заседанието. И сега основната ни точка става дума за публично изслушване, за цифрова реклама и информ, информация за потребителите. Целта е да чуеме мнението на експерти, научни изследователи, както и на различните заинтересовани страни отно, относно цифровата среда а, и включително и а, потребителите и е, ползвателите на платформи и така нататък. На много често потребителя става обект на онлайн профилиране, но тази област не е регулиране и понякога и и деца, и, и видни, видни личности са изложени на ам, на, на, на показ, т.е. техният личен живот и неприкосновеност не е защитена. А, включително те стават и обекта на а, а, подвеждаща реклама. И сега. Ще имаме два панела с дискусии и един раунд въпроси и отговори. Първия панел ще разгледа проблема как се информират потребителите и имат ли някакъв избор, когато се извършва профилирането им онлайн. Първо госпожа Натали Хелберг от университета в Амстердам. Разполагате с 10 минути, госпожо професор. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря ви за това, че ме поканихте да споделиме нашите изследвания от университета в Амстердам става, става дума за цифровата реклама и информирането на потребителите и имат ли потребителите достатъчно избор. Бих искала да започна с една положителна нотка. Виждаме, че през че има, ня, има няколко а, слоя на а, защита, които са залегнали в а, нормативната уредба, както и две рамки, които са взаимосвързани. Е, важно е да разгледаме какво е съда, съдържанието на информацията, но също така и формата на, е, на е, информацията и начина по който те стигат до потребителите. През последно време се наблюдава наистина доста голям напредък в областта на информацията за потребителите, но а, по, получаването на информацията не е цел сама за себе си. Веднъж, като получат информацията, потребителите трябва да я използват и да, и да, и да предприемат действия, а понякога те са възпрепятствани в, в, в този си, в при извършването на тези действия, като например понякога има цяла стена от бисквитки и те не могат да, да направят нищо без да премахнат тези е, бис, бис, бисквитки, както и, или примерно да приемете рекламата или задължението на Guardian или нещо подобно. Така че много, много често всъщност избора не е избор. Но, но можем ли да не използваме Google и WhatsApp в ерата на цифровизацията? Така че ние направихме едно изследване в Нидерландия относно познаването и а, приложението на общият правилник за е, защита на личните данни. И бяхме наистина много очудени от това, че потребителите знаят прекалено, прекалено малко за това. Е, и И, е, и много често потребителите смятат, че съществуването на, на, този правилник изи, води до това да не се прави е нищо от тук нататъка. А, и а, днес обаче искам да, да говорим за а, прозрачността на е информацията. Ако потребители на безплатни услуги не, не, не са информирани, че, че, че, дан, че данните им ще бъдат използвани, то а, ние след това не можем да провериме дали доколко и за какво ще бъдат използвани тези данни. Прозрачността е както и в съдържанието, така и в структурата на сайтовете и е, начините по, по който се поднася и се е, е, насочва информацията, както и начина по който се насочват самите е, потребителите. Също така някои от, някои от формата, от структурата, архитектурата на сайта може да накара потребителите да направят избор, който по принцип не, не искат. И също така рекламата може да бъде прекалено натрапчива или да навява или страх, или да влияе на избора на потребителите. Тогава регулатора е този, който трябва да определи кои практики са допустими и кои не са. Това не означава, че трябва да започнем от, от нула, защото в крайна сметка има нелоялни не, не, търговски а, тради, тра, традиции и заблуждаващи реклами са нещо, което съще, съществува от а, много отдавна и но, директивата която обхваща тези проблеми, беше обсъвременена и променена неодавна. Но разбира се, има и някои проблеми, които не са решени, някои дефиниции не са абсолютно ясни, като, като например уязвимите потребители, дали те ще бъдат само хора с известни увреждания, душевни, физически и така нататък и по какъв начин могат те да бъдат защитени, включително и в уязвемата група могат да бъдат включени неграмотните лица, които могат да бъдат обект на агресивна реклама. Виждате, че им не е необходимо да се извършват известни промени и да се разгледат и новите информационни технологии. И както и агресивните е, практики. Раз, раз, разпоредбите залегнали в директивата могат да ни помогнат за разглеждане на различните казуси, но те не винаги са много ясни. както и изпис, и използване на някои е, проблеми на потребителите, като страх, страха да се е, загуби работа или желанието да се загуби тегло и така нататък, както също така и влиянието, което може да се упражнява на тях. Защото потреби потребителите днес се изблъскват с един съвсем нов начин на комуникиране под формата на въпросници, игри, автоматични системи. Така че те трябва да бъдат обучени и да има възможност да се активитират техните знания в тази област. и е, как да, както да, и как да предоставяме на потребителите необходимата информация чрез новите технологии. В заключение, да, в последните години сме свидетели на много голям напредък относно информирането на потребителите, но все още може да се направи много за защита на потребителите и борбата срещу нелоялните търговски практики. Трябва да те под потребителите да бъдат уведомени за начина по който могат да използват информацията и по какъв начин могат да е, потърсят и защитават е, правата си, е, включително да се разграничат приемливите и неприемливите търговски и рекламни практики. Усъвременяването на директивата е, е една добра крачка и правилна крачка напред, но има много допълни, допълнителни мерки да бъдат взети в областта на прозрачността и е предвид, че информацията ще се превърне в все по-важен инструмент на, на економиката в цифровата економика. Сега давам думата на господин Аугастин Рена от Европейската асоциация на потребителите. Имате 5 минути. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да бъда тук. Искам да ви запозная с гледна точка на потребителите по тази много важна дискусия. Аз мисля, че моето изложение изцяло съответства на това, което е, току-що беше казано. От друга страна, рекламата е съвсем съобразен инструмент на дружествата да продават продукти. Това е източник на информация и за потребителите. Освен това, знаем, че дружествата чрез убедителност предварителна реклама ни карат да купим нещо, което не ни е необходимо с пари, които нямаме. В това няма нищо ново, но в цифровата среда е, дружествената информация по поведението на потребителите възприема ново измерение. Така че е, събирането на данни и анализа е, всъщност карат потребителите да взимат решения, които може би не биха вземи. Решенията всъщност всъщност са от полза на въпросните дружества и не винаги и не непременно в интерес на потребителите. ние знаем, че много лесно може да се предвиди как да се упражни влияние върху поведението. Особено лицето, което е под влияние, дори не знае, че съществува някой, който се опитва да му оказва влияние. Именно онлайн рекламата се изгражда на такава идея. Дружества до сега не биха били способни да ни въздействат в такъв мащаб. И резултата се изразява в това как как действаме и как мислим. Е, така че е, е, винаги се търси печалба. И доклада от нашите членове, че се избягва всякакъв контрол върху използването на данни за целите на рекламата. Е, това е скритата страна на економиката на данните, как скритата промишленост оперира. Доклада се основава на набирането на лични данни от различни апликации и по този начин се осветляват трети търговски лица, е, как те набират и използват лични данни за потребителите. Е, и тук виждаме колко различни категории дружества участват в такава екосистема и списъка далеч не е пълен. Всички те играят различна роля в тази екосистема, но е, понякога има брокери на данни, доставчици на данни, потребители на данни и границата между тях често е размита. Някои от дружествата, известни като брокери, използват е, данни за комбиниране на профилите, по този начин те набират данни от изключителен голям брой източници на данни. И профила може да бъде съпоставен с профил на близнаци или нашата сянка къде сте, как изглеждате, как се чувствате и как се очаква да се държите, как, какво е предвидимото ви поведение. Е, тук имаме различни ключови въпроси във връзка с това е, как е, действат предприятията. Първо, личните данни системно се набират и се експлуатират от множество дружества, потенциално на незаконно правно основание, без съзнанието и е, контрола на потребителите. Искам да навлеза в повече подробности. Тези дружества не получават законно съгласие на потребителите при обработката на личните им данни, включително и при обработка на данни, които попадат по член 9 на директива GDPR – тук имаме предвид е, лични данни, расови, етнически происход, политически убеждения. Е, това са данни, за които се иска изрично съгласие. Освен това, тези дружества трябва е, да спазват легитимен интерес при личната обработка на лични данни. С други думи, трябва да има съгласие и правно основание. Макар и потребителя да знае, че той е в клопка, макар че не винаги е така, той не може да го избегне. Е, първо, е, ним се предостави информация, за да направят един е, информиран избор. На второ място, до толкова доколкото се проследява споделянето на данни и общата цялост на екосистемата, всичко става неразбираемо за потребителите. Е, индивидите не могат да направят индивидуален избор за това как се набира, използва и споделят техните лични данни. Дори и потребителите да имат цялостно разбиране за това как действа системата, няма изход. Те не могат да упражняват контрол върху експлуатацията на данните данните. Броя и сложността на онези, които действат в тази екосистема е умопомрачаващ. Тоест потребителите не разполагат с разумен начин да се съпротивят или да се защитят. Тоест има масово търговско наблюдение в тази екосистема. И това се осъществява системно спрямо потребителите. Сега, как се вреди на потребителите? Има четири различни вида начин по който се вреди на потребителите. Асиметрия при властта. Освен Фейсбук, мнозинството от действащите са неизвестни на потребителите. Те нямат връзка с потребителите и те обаче знаят много за нас т.е. те използват е, данни от различна гледна точка и ние не можем да контролираме дали данните, които използват, понякога не се основават на политическа дезинформация. Е, това, това води и до проблем, свързан с сигурността. Примерно, има огромен достъп до огромни данни за нас самите. Но много често е, потребителя не следва да бъде манипулиран. Примерно, е, смартфоните ни дава възможност да бъдем прицел на безпроцедентно ниво. Дружествата в системата е, не могат да използват потребители, но те могат да използват данни върху нашето поведение. Примерно Кембридж Аналетика – Събираните данни могат да бъдат използвани за дискриминация срещу това. Ние не можем да откажем услуги, които се основават на такива данни. Може дори да ни карат да платим висока цена. Е, те е, тря... не е необходимо да знаят всичко за вас. Те могат да използват и така наречените характеристики по правомощия. Е, примерно, ако и, и, и, ако сте на Apple телефон, вие принадлежите на група с високи доходи. И накрая може да има един смразяващ ефект. Когато непрекъснато някой ни наблюдава, се променя поведението ви. Това може да вреди на обществото. Вие не поемате риска да, цел... да четете нещо по спорен въпрос. Това засяга индивидите. Примерно нашето минало. Това се отнася за застрахователите и това може да вреди на интереса ви. Ако е, някой иска да прави съпоставка на данни, може да е, увеличи цените. Това може да бъде свързано примерно с съняви, ви, с лекарства, и изобщо с всичко, което на теория е свързано с здравето ви, но информацията се предава на дружества, е, които могат да засилят, да увеличат дори до два пъти цената, свързана с здравеопазването. Та, въпросът е какво можем да направим? Какво можем да направим? Тъй като много от тези практики са незаконно съобразни, е, всичко опира до правоприлагането, правоприлагането и правоприлагането. Възоснова на финансирането е, някои държави членки посочиха данни за глоби срещу дружества въз основа на закон за е, лични данни или отнасят въпроса до национални надзорни органи. Така че има много жалби до национални органи и Примерно, е, проследяват се цените на, мобил, на мобилни телефони, но това все още не е, е подложено на разследване. Освен това, при е, проследяването и профилирането има отрицателен ефект върху конкуренцията. И иноваторите обикновено не са насърчени да развиват альтернативни решения, при които се запазват личните данни. Тоест, няма равно третиране между дружествата, които спазват правата на потребителите. Дружества, при които рекламата не е толкова нашестваща, може да е, пострадат, ако унеси, които оказват услуги, се е, спазват закона, те изпадат в е, неизгодно конкурентно положение. Унеси, които използват е, е, набирането на данни е, трябва да извършват иновации. Дори водещи платформи като Фейсбук набират огромни качества лични данни, но трябва и се засилва тяхната позиция на пазара за сметка на други участници на пазара. И по този начин се вреди на защитата на личните данни на потребителите. И накрая потребителите трябва да играят своята собствена роля. Но Натали Фор ще се спре на това. Потребителите настояват за информация, за механизъм за защита на потребителите срещу манипулациите. Нелоялната търговска практика трябва да вредят на търговското поведение на потребителите. Но въпреки това трябва да има защита на специална категория потребители, например децата. Те са по-изложени от когато и да било. Трябва, има бенчмарк, който се основава на наблюдения за съмнително поведение. Понякога потребителите нямат идея за механизмите за рекламата. В заключение трябва цялостна европейска политика за насърчаване на правоприлагане в Европейския съюз, за да насърчим дружествата да променят поведението си в полза на потребителите. Председателката, благодаря. Знам, че 10 минути е много кратък период, но все пак от името на преводачите искам да помоля всички изказващи се да не говорят твърде бързо, защото те се опитват да преведат всичко, което казвате. Знам, че ви е трудно това, което искам от вас, но все пак е, трябва да го спазвате. Сега дам думата на е, следващия изказващ се. Е, госпожо Фихен, имате 10 минути, вие също. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията ИМКО, благодаря ви, че ни поканихте да участваме в вашето изслушване. Ние представляваме 25 национални асоциации, над 5000 отделни дружества, които купуват, предоставят или продават дигитални реклами. Това са дружества, които са, действат с рекламна цел, рекламни агенции. Имаме и технологични компании, които действат като посредници между тези, които купуват, тези, които продават. Европейските компании а, са известни вече. Има и такива, които действат в международен а, и световен мащаб. Въпросът е дали потребителите имат избор при онлайн профилирането. Да, имат. GDPR изисква да има пълна прозрачност и контрол върху всякакво обработване на личните данни на потребителите. Ние сме създали отворен а, стандарт TCF, рамка за прозрачност и даване на съгласие. Всяко, всяка обработка на данните е свързана с този стандарт – и потребителите могат да са сигурни, че данните им се обработват прозрачно и съгласно стандартите. Всичко става съгласно закона. Има дигитал запис на всичко това, което се е случило и кога за какво е дадено съгласие. Тези записи могат да бъдат по, по, проверявани от издателите, от търговските партньори, от администраторите, от всички как се предоставя информацията и как стандарта гарантира, че потребителите имат право на избор, когато става дума за профилирането. Тази рамка, за която ви казах, тя определя по какъв начин интернет страниците разпространяват информацията съгласно регламента за общ регламент за, за опазване на, на личните данни. И всичко се случва съгласно законодателството, зависимо от това, кое е и не е позволено. Сигнал се изпраща от всяка интернет страница, определя се технологични партньори, било то голям набор, малък набор от партньори. And data controllers the user has authorized, if any, Изисква се от тези, които получават сигнала, да го обработват съгласно ясно определените правила. TCF премахва необходимостта всяка наред страница да отделя място за избиране на ам, лични опции или не. Предоставят се услуги, които са необходими на издателите, за да бъдат а, устойчиви. Дигиталната реклама е, е дала възможност по-добре да се обхващат е, отделните кръгове от потребители. Мога, може да се използва информация за поведението на потребителите онлайн, като е, се гарантира пълна прозрачност на събраните данни и тяхната обработка. Медиите и а, други услуги онлайн и друго съдържание онлайн могат да предоставят смесен модел. И по този начин обаче абонаментът да е по-ефтин, защото част от бюджета се попълва от рекламите. Около 80% заема дигиталното съдържание в сферата на печатните медии. Профилирането гарантира, че ще има по-високо качествена реклама която да е, е подходяща за съответните потребители и по този начин няма да им се показва и прекалено много реклама. Обработването е, на данни не винаги е от голям мащаб, що се отнася до определянето на е, подходящи реклами за потребителите. Има някои специализирани ниши, които дават възможност на рекламодателите да определят малки групи от потребители с специфични интересни. Общите обаче широко ам, обхватните интернет страници, които са представени от медиите, тогава ам, няма как да има такова строго профилиране и са необходими финансови източници в допълнение. В такъв случай специализираната реклама не е толкова важна за самите рекламодатели. По този начин се дава възможност на по-малки издатели да могат да оцелеят посредством платформи. и така могат да се възползват от по-широка публика посредством представянето и на реклами за отделни продукти и услуги. Профилирането се извършва контролирано и по този начин се дава възможност на малките издатели да са конкурентоспособни на платформите. TCF е най-добрият инструмент, който съществува на две години. 25% е пазарният дял и очакваме тази година делът да се увеличи значително. 25%, както казах, е пазарният ни дял. Какво остава с другите 75%? But there are challenges. Complying with the TCF requires disclosing TCF дава възможност да се разпространява информация предварително. Това е първото или второто диалогово поле на ам, самата интернет страница. като а, са спазени разпоредбите от а, общия регламент за защита на личните данни. Има дружества, които наистина действат съобразно закон и очакват тези, които не го спазват, да бъдат санкционирани. Може би санкциите ще бъдат налагани а, срещу неевропейски дружества. Профилирането е необходимо и съгласно нашия стандарт, е, трябва да има хармонизирано стандартизиране на концепцията, заложена в общия регламент за защита на личните данни. Има различни области, обаче е, в законодателството, които могат да се тълкуват по различен начин, защото са неясни има органи за защита на личните данни, които също вземат предвид нашата рамка за прозрачност и съгласие. Докато разпоредбите на общия регламент не са ясни, то органите по защита на личните данни не могат да следят ефективно за изпълнението на законодателството, защото може да има различни тълкования. Ето защо е необходимо тълкуването на закона да бъде хармонизирано и отделните органи за, за защита на личните данни да действат а, хармонизирани. Рамката а, може да съществува само ако законодателството се прилага. Администраторите на лични данни, които а, не спазват закона, трябва да знаят, че ще бъдат санкционирани. Има малка част, които не спазват разпоредбите, те трябва да бъдат елиминирани така, че да не петният името на останалите представители на сектора. Изпълнението трябва да бъде приложено на практика и на всички нива. Необходимо е да се поема отговорност, за да се гарантира постигането и на двете опции. Потребителите имат избор, когато говорим за профилирането онлайн за целите на рекламите. На много малко от дружествата са заробили главите си в пясъка и не обръщат внимание на законодателството. Потребителите имат право на избор и отделните а, граждани могат да продължават да взимат решение сами за себе си за кои онлайн услуги ще платят с пари или по друг начин посредством предоставяне на лични данни. И в двата случая потребителите са изцяло защитени. Благодаря ви, че ми дадохте възможността да представя своето становище днес. Um, Сега първият кръг от е приключен. Първия кръг с изказванията. Колегата Ахимо е първият, който ще вземе думата. Искам да ви кажа, че имаме и представители от Европейската комисия, господин Нилс Брент, директор в ГД Джаст. Той сигнализира, че може би ще вземе думата след втория кръг от изказванията, но може да се включи и преди това. Господин Аримо. Благодаря. Въпросът е свързан и с комисията. Европейската комисия. Благодаря за трите представения, които ни бяха направени за онлайн рекламите и по какъв начин потребителите могат бъдат информирани и защитени. Много трудна е темата, когато говорим за, целевото реклам... за целевата реклама, за цифровата реклама аз се занимавам с тази тема от много време. Сам съм жертва на така наречените бисквитки и на тези реклами, които които се представят а, а, след като уж а, са приети условията за ползване. Аз самият съм юрист, чел съм тези условия и сам не ги разбирам. Какво да кажем за гражданите, които не са запознати с материята? Много е неясно това, което е посочено и всеки дава съгласието си само и само да се махне този прозорец и да може да се използва дадената интернет страница. Има друг аспект – в тази връзка. Дали големите платформи ни улесняват или ни осложняват живота, дали има доминантна позиция. Току-що беше казано, че 80% от рекламата на вестниците се дължи точно на този тип реклами. Финансирането на вестниците на 80% зависи такъв тип реклами, другите 20% се падат на абонаментите и други начини за финансиране. Google и Facebook са, спадат към големите платформи, защото те са технологични гиганти. 72% от цифровото, цифровите реклами се генерират от Facebook и Google. За останалите остава много малко пазарен дял. Данните, които се генерират на тези платформи посредством един вестник, да речем, Данните не се предоставят обаче на малките участници в една платформа. Затова този таргетинг на малките участници не е възможен, защото Google и, и а, Facebook не им дават достъп до данните. Искам да попитам представител на комисията по какъв начин трябва да изготвим правилата на европейско ниво, за да не се подсилва доминантното положение на въпросите два технологични гиганта. Аз дадох пример а, с вестниците и как да ги финансираме, по какъв начин да се финансира журнал... журналистиката. Ако Фейсбук и Google пазят данните съби за себе си и събират постъплението от реклама за себе си, то тези продукти, които споменахте, нямат вече място. Е, ние като европейски законодател трябва да предоставим възможност и за другите участници да имат пълноправен достъп. До каква степен можем да го направим? Разумно ли е да го правим? Не трябва ли пазара сам да се регулира? Беше казано, че все пак трябва да се направи нещо, за да могат малките издатели на печатни издания да намерят своето място. Uh, Благодаря. Ще продължиме с предимно с въпросите. Госпожа Шалдемос. Благодаря, благодаря за това, че е, направихте изказвания по повод на различните правила, свързани с цифровата реклама. Аз също се опитах да прочета правилата, рамките. Много работихме тук по общият правилник. Аз обаче не съм юрист и мога да ви кажа, че не разбрах правилата, които ми се с които ми се предоставят по интернет. В крайна сметка избирам, казвам да, за да мога да а, ползвам интернет. В а, първото изказване бе зададен въпрос дали потребителите могат да, из, да се възползват от правата си и дали могат да ги изтъкнат и да а, ги защитат. Следващият оратор каза, че предприятията могат и предприятия, фирми или други могат да съберат огромен масив данни относно дадено лице, за да изработат профил. Тоест много данни могат да бъдат събрани без да се изисква нашето съгласие. Сега, въпросът ми е следващия приехме общият правилник, но ако трябва да го усъвременим или ако трябва да го е, изменим по някакъв начин, трябва ли да подходим по различен начин? Какво трябва да променим? Може би трябваше да поставиме много по-високо летвата на защита на личните данни. А вие казахте, господин Аримон, че дори е, макар че сте юрист, не разбирате прави, правилата, които ви, е, ви представят. Така че какво можем да направим тези дни, как, как можем да преразгледаме общия правилник в интерес на а, потребителите? Госпожа Летал. Благодаря, ще говоря матерния си език. Благодаря на тримата наши оратори и слушах ги с много голямо внимание. Това е въпрос, който вълнува много пред членовете на нашата комисия. Смятаме, че трябва да обърнем внимание на потребителите, на правата им. Те трябва да, да осъзнават по-ясно тези права. Но аз си задавам и следващия въпрос. Какво означава съгласие? защото аз може би много често давам съгласието си без да, без да знам за какво точно го давам. Бързам, искам да отида на даден сайт и просто го правя, за да мога да стигна до сайта. Аз, аз според а според, ме, а според мене съгласието не е това. Аз се, аз се съгласявам да огранича свободата си и се съгласявам да, е, да имам. Е, да притежавам собствеността на данните си. Сега, ако тези данни се използват за някакви публични цели, си казвам да, добре моите данни могат да служат за общото благо. Но това съгласие може ли да бъде използвано за лични данни и чието използване може да доведе до щети или да бъде да, да ме ощети по някакъв а, начин. Защото струва ми се, че едно е съгласието в правото по принцип, друго е съгласието в а, виртуалния цифров свят. Така че нека бъдем наясно какво точно означават думите. Благодаря, госпожа Грапини. Благодаря, госпожо председател. И аз Ням, не искам да повтарям казаното от колегите. Абсолютно съм съгласна с казаното от тях. А, примерно, отиваме на търсачката Google и Google ни, ни пита дали, дали, дали сме съгласни да използват бисквитки. Естествено, че трябва да го направиме, защото и не просто няма да влезем и го правим непрекъснато. Е, професорката спомена връзката между е, рекламата и е, съдържанието и, и информацията, но наистина много често потребителят няма пълен достъп до информацията и може да бъде заблуден, примерно при покупката на даден продукт и той е заблуден от заблуждаваща реклама. Аз мисля, че това си е измама, защото рекламата трябва ясно и точно да отразява качеството на даден продукт или услуга. Искате, примерно, да, да си резервирате е, стая в хотела, правите го, тя изглежда прекрасна, пристигате в Страсбург и се оказва, че хотела е, изглежда по съвсем друг начин. А, така че, сега не знам ние ли трябва ли да, да, да изчакаме някакво допълнително предложение от комисията или ние да излеземе с някакво предложение за начина по който трябва да се бориме срещу заблуждаващата реклама? Благодаря на, на а, нашите оратори, но може би и нашата бих, бих, бихте могли да кажете какви могат да бъдат санкциите е, при нарушаване на общият правилник, защото този правилник, знаете, че вече отдавна е влезал в а, е, а, е, сила и а, ако, примерно, има злоупотреба с а, нашите данни, какви ще бъдат а, санкциите като например отивате в хотела и те искат да направят копия от вашият паспорт и вие не знаете за какво ще им служат тези данни после. Те могат да си ги използват за кой знае какво. Така че ние добавяме и добавяме правила, но, но, но, но историята и, и въпросът е как се е, как се прилагат тези правила, госпожа Спарентак. Ван Спарентак, благодаря за интересните изказвания. Та, новите информационни технологии се превръщат в, може би, най-големия бизнес на, на сегашното време и няколко големи играчи са монополизирали пазара, така че какви ще бъдат альтернативите, т.е. прозрачност по дизайн, по принцип, по, по замисъл, и защита по замисъл и така нататък, но ако но какво, как можем да спасим данните си, когато те са е, събирани от няколко големи играча на пазара? И А, и също, с, също, също така как, по какъв, по какъв начин могат да бъдат използвани данните, защото в крайна сметка от известни действия на интернет може да се разбере кой е, кой е бременен и това може да доведе до много големи печалби, т.е. използването на данните по полов признак. Госпожа Тюн, благодаря. Абсолютно съгласна съм с всичкото казано за даване на съгласи, съгласието и, е, е, и текстовете и правилата, които са е, абсолютно неразбираеми както за юристи, така и за не юристи. Но моят въпрос е следната. целта, цел, цел, а, групи. Много хора а, твърд, а, твърдат, а, че ги подслушват или че им крадат данните, но това не става дума, от разузна... не става дума за разузнавателните служби, а, а по-скоро за Google и другите оператори. Те просто ги подслушват и след това получават реклама на тема, свързана с току-що казаното. А, <laughs> така, това а, научна фантастика ли е или наистина е нещо, което трябва да а, разглеждаме сериозно, господин Шваб? Мисля, че основният въпрос за всички и за нас е има ли пазар за това или не. Но тук проблема обаче, че не, не става дума за един открит а, пазар, а, но аз лично смятам, че има изкривяване на пазара и че има един, най-много двама големи оператори, които събират данните и това е проблема. Проблема е, че тези данни са кон- концентрирани в една голяма фирма. Така че правилата трябва да се прилагат, прилагат и пак прилагат, както каза нашия оратор. Но аз питам нашия оратор, къде трябва да, какво трябва да направи Европейската комисия, за да прилага тези правила. Господин Гоци, благодаря на всички експерти бих искал да се спра на три проблема. Първо, дали общият правилник за защита на личните данни е добре известен, разпространен след гражданите? Те познават ли го? Какво можем да направим, за да бъдат допълнително информирани и гражданите? Второ, нелоялната конкуренция и ем, и, и е, действията насочени срещу уязвимите групи. Дали трябва по-добре да се, правил, да се прилагат правилата или да се излезе с нови правила, свързани с е, уязвимите граждани. И аз е, говоря за е, прилагането. И вие казахте също така, че различните национални органи тълкуват, може би по различен начин, е, разпоредбите на общия правилник. Ако това е така, то това е много страшно, защото това се превръща в е, един, е, едно препятствие за създаване на единния пазар. Тогава какво трябва да направим? Ново законодателство или е, ново тълкуване или да се усъвършенстват правилата или нещо по такова. Благодаря. Сега искам а, е, да дам думата отново на нашите оратори, но много ви моля не повече от 3 минути всеки един от вас. Който иска, може да започне и да отговори на който иска въпрос. Thank you very much. Благодаря. Благодаря за чудесните въпроси. Ще се опитам накратко да се спра на ключовите, на ключовите е, въпроси, повдигнати в тези 8 изказвания. Първият въпрос беше свързан с платформите, с новата индустрия. Много важен въпрос, който по някакъв начин се повтаряше в останалите за доминантна позиция на определени играчи на пазара закон за защита на личните данни, закон е, за потребителите и е, Както разбирам, е, за следващата година това ще бъде приоритет за Европейската комисия. Та искам да посоча, че в медиите, не само от гледна точка на економическата власт, но и властта, която определя общественото мнение, Майнунгсмахт на немски. По втория въпрос Ако дадено лице може да упражнява тези права, искам да подчертая, че правата по ЕПЗЛД са чудесни, но е, както е, по принцип човек трябва да има право на избор. И така се връщаме на първия въпрос как се създава тази възможност за избор. Мисля, че не би било реалистично да се е, разбере, че Директивата е важен инструмент, но това не е инструмент за разрешаване на всички проблеми на цифровия пазар. Трябва да се съчетае с закона за конкуренцията и с закона за потребителите. Това е важно, защото директивата не е създадена за проверка за манипулации онлайн. Това е въпрос свързан с е, рекламата и рекламоподавателите. Третия въпрос. При съгласието отново, е, колко трудно може да се наблюдават апликациите по даване на съгласие. Съгласна съм. За да има смисъл този, това съгласие, трябва да има право на избор. А потребителя не винаги има такъв избор, особено при играчи, които имат доминантна позиция на пазара. За потребителя става много трудно да упражнят избора. Или защото по принцип няма избор, или защото е много тъмен този избор, защото има опити за манипулиране на избора. Въпрос за санкциите. Санкции по закона за потребителите Колегата вече каза правоприлагане, правоприлагане, правоприлагане. Но има нещо важно. Ако ако имам интелигентна телевизия, ако не съм запозната по закона за защитата на личните данни, може данните да се използват, но аз продължавам да бъда обвързана с тази интелигентна телевизия. Е, следващия въпрос беше как да има равнопоставеност. Много ми хареса въпроса за половете. При проучването виждаме не само дискриминация, но е, се засилват стереотипите. Е, тип типични реклами за типични продукти за жени, типични продукти за мъже. Ние искаме е, да е, се отдалечим от тези стереотипи в цифровата среда. Имаше и въпрос за наблюдението. Отговора ми е като университетски преподавател е да видим какво точно става. Какво точно става? Има много данни, които са защитени, защото се смятат за секретни но за момента не знам. За да разберем, просто трябва самите ние да имаме достъп до данните. И отново пазарна концентрация. Това също е ключов въпрос, който търси отговор. И последния въпрос. Е, как да засилим познанието на потребителите за техните права? Повечето хора научават за директивата от медиите. Отново виждаме колко е важна ролята на медиите. Благодаря. Съвсем накратко. Въпроса за равнопоставеността. Е, е, дали се дава достъп е, до данните? Тя е достатъчна. Ние не говорим за по-голяма концентрация на данни или споделяне на данни. А, при... Основният въпрос е достъпа до данните. Какъв е механизма? директивата не се използва достатъчно, защото там има правомощия за органите за запазване на личните данни. Може да се предотврати набирането на определени категории данни, но никой не използва тези правомощия. Или закона за конкуренцията. Той може да изиграе изключително важна роля. Примерно при комбинирането на данни, когато Google и Facebook използват собствените си данни или данните на потребителите заедно с данни на трети страни. Например, е, предстоящото сливане между Google и Fitbit. Fitbit иска да има възможност е, за съчетаване на данни. Данни, примерно, за вашето здравословно състояние с данните, които вече са набрали за вас. Е, същото прави и Фейсбук. Примерно при сливането на банкови данни. И е, господин Шваб зададе въпрос. Дали комисията да не се замисли, може би вече се замисля върху съчетаването на данни. Как това може да доведе до е, антиконкурентен ефект? И въпроса за съгласието. Напълно съм съгласен, е, че консенса, че съгласието се дава възоснова на принципи от директивите примерно лични данни по дизайн или по имитация. Тоест, това са въпроси, които не стават с даване на лично съгласие или постигане на споразумение. Примерно, ако съгласието се постига при агресивна практика, искам да ви кажа, че в Италия имаше разследване по този въпрос. Фейсбук. Как Фейсбук постига съгласие от потребителя? Тоест, трябва да засилим правоприлагането при различните области, предвидени от закона, защита на лични данни, конкуренция и закон за потребителите и регулаторните мерки, които ние можем да създадем. И тук правоприлагането и регламентирането могат е, да се съчетаят или експос, или екс-анте. Примерно екс-анте може да допринесе за предотвратяване на определена практика. В закона за потребителите вече е, са предвидени практики, които винаги ще бъдат нелоялни, или търговска практика, която трябва да се прецени дали е съобразна с закона и дали е лоялна. При такива мерки също могат да се съчетаят. Благодаря. Да бъда съвсем кратка. Искам да се спра само на някои точки, е, е, които бяха повдигнати при различни въпроси. Направи ми впечатление това, което се каза в началото, че рекламата в интернет не, се, не е регулирана. Не е точно така. Въпросът е по-сложен. Е, е, той е, е предвиден и по директивата за на личните данни и по регламента за личните данни. Така че въпрос е директивата да се прилага. Това, което трябва да постигнем е хармонизиране. Хармонизиране и да се съчетае езика на директивата и на регламента. Но максимално ниво на хармонизация. We, our standard is attempting to promote um, um е, Въпроса за стандартизацията, въпроса за потребителите, проекти по обучението им, по образованието им, тогава те по-добре ще разберат за какво си дават съгласието. По е, насърчаването на равнопоставеността или е, избора, направен от потребителите – Важното е, особено малките издатели, да получат гаранции, да, че има е, достъп до съдържанието при условие, че има съдържание, е, съгласие. Може, може би се очаква хората да плащат за всичко, дори микроплащания. Това едва ли е най-привлекателната перспектива. Но това е вариант при достъпа на информацията. Тежки глоби 4% едва ли трябва да се намалява. Тъмните практики също вече са забравени, забранени. Манипулирането на дизайна и, и е, информацията за бременност. Това са данни свързани с здравето и трябва да има по-високи стандарти за съгласие, стандарти за изрично съгласие. И накрая, средата онлайн е среда, където можете да се разходите и да получите услуги и съдържание без пари. Тоест, търси се баланс. Е, най-важното е обаче информираното съгласие. За мен това е добра изходна точка. Председателката ще дам думата и на представителя на Европейската комисия. Е. Благодаря, госпожо председател. Три неща ще засегна. Първо, въпросът свързан с гигантите на пазара в сравнение с по-малките участници. Това е аспект, с който ще се занимаем в комисията. Не трябва да се възпрепятстват иновациите и да има, трябва да има еднакви правила и възможности за всички. Е, общия регламент беше първата стъпка в тази посока, но ние ще работим и за напред. Еврофит и ам, комисията се ангажира да представи акт за цифровата реклама до края на годината, като а, ние искаме с този акт за услугите и рекламите в дигиталния свят да откликнем на актуалните развития. Много е важна тази тема, по която работим и до края на годината ще представим предложение. Втори въпрос, на който ще спра, е свързан с защитата на данните. По какъв начин потребителите са ангажирани в този онлайн свят? Това е аспект, който е залегнал широко в общия регламент. Дали регламентът в момента е достатъчно ефективен по отношение на даването на съгласие от страна на потребителите? Това е въпрос, по който трябва да работим и за напред. Ние подготвяме предложение в момента, което ще представим в хода на тази година. Трябва да видим дали става въпрос за липса на ефективно правоприлагане или става въпрос за нещо друго, по което трябва да работим. Има и законодателство, което обхваща потребителите в широк контекст. Има много голям потенциал, има големи предимства. Трябва да има справедливост, която да залегне в правилата за защита на личните данни. Директивата за защита на правата на потребителите също е актуална и а, трябва да бъде взета предвид. Ще посоча освен това, че по принцип Рамката предоставя няколко инструмента и парламентът наскоро е изменил съответните инструменти, като директивата за потребителите. Има и омнибус законодателство, което също беше изменено. Има разпоредби, които навлизат наистина в дълбочина. Трябва обаче да бъдат транспонирани от държавите членки и да видим как ще се развият нещата. Обхванати са про, проблемите, които са най-наболели. Регламентът е преработен, като се предвиждат по-строги изисквания за изпълнението на законодателството от страна на контролните органи. Ние искаме да се гарантира надлежното изпълнение на съществуващото законодателство защита на потребителите. Благодаря ви и така приключваме с първия кръг от нашата дискусия. Преминаваме, от, а, преминаваме към втората част от нашата дискусия където ще говорим за потребителите и уязвимата част от обществото, които а, може би не винаги са достатъчно защитени. Русана Дукато е следващия оратор, която е сътрудник в университета в е, Лювен. Има много неща, с които се занимаваме и те са свързани с маркетинговите практики. Миналата година проведохме проучване, което се насочва върху влиянието на социалните медии. Под... Моля ви, ако може, говорите по-бавно, казва председател. Ще очертая рамката, свързана с феномена социални медии. Настоящата правна рамка не може да обхване цял този феномен. Има някои правни несигурности по какъв начин се прилагат правилата. Ще, пре, ще представя някои ам, съдебни дела от а, Германия и Италия. Ще се ам, насоча върху това какво трябва да се предоставя като информация и какво е мястото на ам, уязвимия потребител в този а, контекст и по какъв начин да се предоставя информацията. Време е да говорим за така наречените инфлуенсъри. Практиките се характеризират със създаването и разпространяването на съдържание, което е спонсорирано от инфлуенсъри, е, като то е спонсорирано, се разпространява от инфлуенсърите. В онлайн пространството има много ам, известни личности, които стават инфлуенсъри. Това е дейност, която не е забранена от закона, но им, има стълкновение с правната рамка, когато говорим за рекламирането. Не а, са точно ясни тези рекламни цели а, за потребителите. Да речем, снимки, видеозаписи се а, качват на акаунтите на тези инфлуенсъри всеки ден, като не се считат официално за реклама. Има някои разпоредби, обаче, които могат да се прилагат по отношение на този феномен, включително и а, да се отнасят към инфлуенсърите. Има две директиви за електронната търговия и за нелоялните практики. Съответните разпоредби изискват публикуването на на рекламното съдържание, ако то не става ясно за потребителя. На национално ниво обаче има разминавания при прилагането на тези разпоредби. Кога трябва да се, да се публикува това рекламно съдържание, когато то не е ясно за потребителя тук има разминавания, а кога то не е ясно. В има а, две съдебни дела през 2017-2018 в тази връзка. В, в, този, в тези случаи на инфлуенсъра, на инфлуенсъра е платено от а, възложителя или в другия случай инфлуенсъра са дадени подаръци от възложителя. Не е ясно обаче за потребителите, че тук става дума за реклама. И в същия дух мога да спомена и друго съдебно дело от 2008 година, за Инстаграм има и съдебно дело от 2017 година от а, а, Германия, Хаген. Има и съдебно решение от съда в Мюнхен от април 2019 година, като съда е постановил, че в този случай ам, инфлуенсърът е предоставил реклама, но ем, рекламата е била явна като съдържание, затова не е било публикувано съдържанието. Правни учени обаче успорват ем, факта, че личното пространство на потребителите е, е достатъчно защитено. Профили, профилите на потребителите не се използват само за собствени цели. Инфлуенсърите имат много последователи, така че не можем да разчитаме на това, че всичките последователи са само приятел, приятели на инфлуенсъра. Много от последователите използват данните за рекламни цели. Стигаме до нещо много интересно. Кой се счита за уязвим потребител в маркетинга на инфлуенсърите? Съда в Мюнхен постановява, че малолетните лица са много по-наясни за това а, с какво занимава инфлуенсъра, отколкото възрастните. Органите от телото 2018 година посочват, че уязвим, уязвимостта в потребителя е структурирана в онлайн пространството последователите трябва да бъде защитаван по по-проактивен начин. Начин по който трябва да се публикува информацията. Трябва да се използват инструменти и трябва да има сходство на най-добрите практики, които се използват. Да има сходство при използването на хаштаг адвертайзинг, хаштаг публисита и така нататък, в зависимост на какъв език се представя. Хаштага трябва да е в началото на поста, а не в края. И така да обобщя. Има широко съгласие сред учените, що се отнася до факта, че няма правен пропуск. Настоящата правна рамка може да обхване феномена, но тук става въпрос за правната несигурност при прилагането на съответната разпоредба. Както вече беше споменато и, от, и преди, имаме нужда от по-голяма яснота за това, кой точно е уязвимия потребител в този контекст. Има някои неща, по които трябва да помислим и най-вече, що се отнася до формата на публикуването на информацията. Относно хаштаговете, има решение за предоставяне на интернет съдържание. Хаштаговете са достатъчни, както се оказва, и начинът по който се предоставя информация за даден инструмент ам, е с помощта на хаштаг, който предоставя и линк. Не обаче едно и също дали става въпрос за някой, за някой тюториал в YouTube или за публикация в Facebook. Трябва да се предоставя информация в зависимост от съдържанието и в зависимост от социалната медия. Трябва да се използват инструментите, които съществуват за разпространяване на информация на национално ниво. Смятам, че е важно да се е, прилага подход, който да е разумен по отношение на разпространяването на информация. Трябва градските организации да бъдат канени при провеждането на публични дискусии. Има предизвикателства, с които трябва да се справим. Може би е необходимо да се провежда и обучение на самите инфлуенсъри. Някои от известните личности, които стават инфлуенсъри, не винаги могат да спазват всички законови изисквания. И е трудно да се определи кои от тях извършват търговска дейност и кои не. Трябва да се знае точно за какво става въпрос. Не трябва да си затваряме очите пред очевадното трябва да знаем по какъв начин се публикува информацията. Дали трябва цифровата архитектура да се изгражда по такъв начин, че да се дава възможност на инфлуенсърите да изпълняват съответните законови разпоредби. Тук някои теми за допълнителни дискусии. Тук е библиографията. И тук има и а, референции, разбира се, които са публикувани. Благодаря. Благодаря много. Следващата госпожа Джустина Райдзите. Имате 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм сред вас да обсъждам този важен проблем, който е много важен и за потребителите, и за бизнеса. ЕА за Алианса на европейските бизнеси има, им, има за цел да, да, да, да, да направи оценка на всяка реклама, дали тя е честна, неподвеждаща и така нататък. Как го правиме? Ще го обясниме с няколко думи. Кои сме ние? Ние сме на мрежа на 27 независими саморегулиращи се органи от 25 страни в областта на рекламата. Е, рекламните организации, кои са те? Това, това е индустрията, рекламната, меркарните фирми и други, които поемат своята отговорност и чрез различни правила и процедури прилагат при принципа за саморегулиране. 96% е, от е, рекламата, която се предоставя на европейските граждани, е включена в системата на саморегулиране и развитието на новите рекламни екосистеми. А как става е, това? Както каза, както каза преждеговорящия, най-важното е прилаженото. Не, не, не само е най-важно да се е, разработат е, правилата, но да се прилагат. Те, разбира се, трябва да се разп, разп, е, разработат от, от всички, за да може да се проследяват прилагането и съответно да се вземат санкции срещу тези, които не използват правилата раз, различните органи в а, тази система правят анализ на неприлагането на, на, на, на, на правилата. Съответната промишленост е тази, която органи, организира цялата система, подпомагана от независими юристи. И разбира се, много важното същото така е превенцията, защото е, ние трябва да подсигуриме всяка реклама, която стига до европейските граждани, да бъде, да отговаря на съответните правила. Затова е необходимо предварително обучение на публицисти на, на рекламните агенции, които трябва да знаят какви са точно правилата и съдържанията. И имаме всяка година с, а, получаваме десетки хиляди жалби, както и се предоставяме десетки хиляди съвети и анализи на съответните е, пазарни оператори. Също, също така скоординираме трансграничният е, механизъм за жалбоподаване и свързваме и свързваме се с съответните регулаторни органи с цел вземането на необходимите решения, както и за усъвременяване на нашите стандарти, за да бъдем на висотата на изискванията на пазара. Може ли малко по-бавно, защото не можем да следим това, което говорите? Що се отнася до политиката, опитва, опитваме се всички инструменти, с които разполагаме за, за, за превенция и за урегулиране да бъдат добре познати на европейско и на национално равнище. Също също така държавите членки са насърчавани да работят в тяхно сътрудничество с саморегулиращите се органи в отделните държави членки, както и в областта на медиите що се отнася до комуникациите на цифровият пазар, работиме с правила, които са създадени преди повече от 10 години. И като всичките тези правила са в съзвучие с правилата, които се прилагат от традиционните медии. Между времено обаче знаете, че не, нещата се промениха през 2008 година. сме получили само 13, 13% от жалбите са, са свързани с цифровите реклами, докато през 2018 година а, дяла на тези жалби е 45%. Въпреки инструментите, с които разполагаме, е, стигнахме до заключението, че са необходими допълнителни насоки. И през 2018 година ЕАСА излезе с е, насоки за най-добрите практики и съответните препоръки относно е, инфлюенсорите на пазара. за да може всяка държава членка да, под, да подсигури информирането на съответните заинтересовани страни в страната. Стан, стандартите обаче не винаги идват от нас, а от самия пазар. За, за, за, защото и, и марките, и е, тези, които на влияят на взимането на решение, сами осъзнават, че е, е необходимо да прилагат високи стандарти. след като, примерно, се, се се, се, се, се генерира да, дадена реклама или даден а, документ в, а, замяна на, за заплащане количеството и стандартите, количеството и стандартите могат да бъдат контролирани от самата организация, която го правят. Що се отнася обаче до прозрачността? Прозрачността е само първата а, крачка. Ням, както каза и преждеговорящия, но а, из, разкриването на информацията е много важна. А, всичко обаче зависи от а, структурата и начина по който тя се разкрива използването на английски язик е добре за англоязичните страни, но за Гърция, за други страни също така правилата свързани с рекламирането на продукти като алкохол или други специфични стоки. Имаме, разбира се, прозрачност за об, об, обяснение на а, хаштага сам, сам за себе си, но под подобно разкриване е недостатъчно предвид правилата, залегнали в различните кодекси. Има и друг, друг вид разкриване, като например първото изречение, което виждате на тази реклама. Тук целта е да бъде насочено това разкриване на информация към потребителя. А, виждате тук а, а, примери от Италия, майки, които с, чрез децата си влияят за закупуването на сладки, които не са подходящи за деца. А, тук раз, разкриването на информацията не е достатъчна, просто трябва, трябва да бъде премахната и снимката. Има и други категории в които се включват козметичните продукти или стоки, свързани с здравето. И използва използването на, на, на, на съответните послания е под, подвеждащо. Що се отнася до инструментите за мониторинг, само няколко примерни. През 2017 година в се оказа, че 74% от публикуваните на Инстаграм послания всъщност са реклами. а когато през 2018 година беше е, направено допълнителен нов анализ, след кампанията за обучаване се оказа, че е, броя на тези публикации е спаднал с 12%. Същото се случи в Италия. саморегули, саморегулиращите се организации се асоциираха, за да могат да бъдат всъщност проводниците на правилата за саморегулиране. За разширяването на пазара води до все по-голямо количество, количество посредници, които също трябва да бъдат обучени за прилагане на правилата на саморегулиране. И на последно място така нареченото виртуално влияние – където дигитал, дигитални образи се представят за истински и могат да доведат до не, не, неправилно информирани или подвеждане. Подобни образи ни карат да си задаваме много въпроси, свързани с етични критерии, като начина по който се вижда тя, тялото, красотата и така нататък. А, а, само да само да, да спомена, че в момента, в който актуализирах това представене. Си дадах сметка, че броя на лайковете и на инфлюансерите на в цифровата среда се, се, се увеличил с 70 до 80%. Благодаря ви. Thank you. So, finally... Председателката благодаря и трет... госпожа Сара Уелбрек, която е, е правен съветник на Съюза на потребителите Швеция. Ако обичате, не говорете твърде бързо. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, дами и господа, добър ден. Най-напред искам да благодаря комисия ИМКО за поканата да участвам в днешната дискусия. В изказването си днес ще се спра на споделянето на опита на е, Агенцията на потребителите в Швеция, включително и е, съдебната практика. Ние искаме да запазим интересите на потребителите, най-вече е, да се предвидят съответните закони. Омбудсмана е част от нашата агенция и е, подава дела в съда, ако това е необходимо. Прикрит е, цифров маркетинг или влиянието в социалните медии са много важни. От години работим и сме предприели различни действия по правоприлагането. Бяха разработени насоки за маркетинга и социалните медии и през последните месеци е, бяха издадени и решения е, по дела заведени от омбудсмана. Съгласието на този пазар са много важни и трябва отново да се върнем на основни правни въпроси. Например, какво означава маркетинг, е, как е, търговското послание трябва да бъде идентифицирано и кой отговаря на пазара. Това са ключови въпроси при е, водени дела напоследък, както и в нашите основни насоки. Е, в е, духа на тези фундаментални въпроси искам да се спра е, на някои конкретни решения на шведски съд по наскоро водни дела. Както знаете, този маркетинг на инфлюенсърите е основен начин за реклама на стоки и на услуги. Е, много често се размива търговско и нетърговско съдържание в социалните мрежи. Има различни препоръки. Е, те са важна част е, от съдържанието на инфлуенсъра. Без понякога няма договор с търговеца и не му се плаща за това. Но когато има смесване на търговско и нетърговско съдържание, трябва да има яснота от гледна точка на стандартите на потребителите. Кои социални медии извършват маркетинг и кои не защото смесетния маркетинг не е нищо ново за социалните мрежи, особено при влиянието. Е, обикновено смесените послания се е, съдържат и в основни медии, например във вестниците. Но принципа е ясен. Винаги потребителя следва да разграничи посланията. Но е, шведския съд постановява, че след като е, публикацията е в цифрова среда, то тогава потребителя просто с един клик дава съгласието си. Е, тоест, това предполага високи изисквания за дизайна, за да може всеки среден потребител да разбира какво прави. Сега, ако трябва да се върна на наскоро издадени решения, през декември 2019 година е, беше издадено решение на втора инстанция по дело заведено от омбудсмана през 2016 година против е, е, известен инфлуенсър в Швеция във връзка с маркетинг на услуги в социалните медии Рекламната агенция беше сключила договор за търговски услуги с този инфлуансър и според омбудсмана и двете страни са отговорни, защото не е ясно за потребителя е, колко струва и какво съдържание е, се рекламира и на втора инстанция съда преценява е, по това дело, е, че няма достатъчна яснота. От гледна точка на етикетирането, съдът е, смята, че не може да се работи в сътрудничество. Потребителят трябва да знае за какво плаща. Освен това не се знае дали етикета ще бъде в края на постера, де, доколко е ярк цвета, доколко е достатъчно голям шрифта, за да стане ясно. Защото потребителят трябва да може да идентифицира етикета на дадена страница. Във връзка с отговорността, съда преценява, че инфлуенсъра е отговорен, но е, рекламната агенция не е допринесла достатъчно за това инфлуенсъра да поеме изцяло отговорността. Второто дело, заведено от омбудсмана, беше свързано с други аспекти на е, влиянието и търговията. Това до първа предходното дело, най-вече влиянието на търговски послания и лични мнения във връзка с свободата на словото. Тоест, комп... Е, беше присъдена компенсация в е, значителен размер, защото съобразно договор инфлуенсъра публикува снимки и е, обяснява тогава, когато й задават въпроси. Някои от тези пастери имат етикет, други не, е, макар че могат лесно да се идентифицират. Омбудсмана смятам, че от, отвъд двата постера, които са включени в търговския договор, другите 28 постера също трябва да се разглеждат като маркетинг и т.е. трябва да бъдат етикетирани като такива. Но съдът смята, че само двата постера, когато има, е, които са обект на, на споразумение, трябва да да се разглеждат като маркетинг, другите 28 не са търговски. Според съда, информацията няма достатъчна информация, за да може средностатистическия потребител да прецени, че съдържанието е търговско. Потребителят трябва да разбере дали на инфлуенсъра се плаща за постера. Тоест, етикета трябва да бъде достатъчно ясен, за да може при бърз поглед потребителя да знае маркетинг ли е това. Не е достатъчно просто да има етикет на края на постера. И сега, някои забележки от наша страна. Първо, според нас, при преценката как да се преценят маркетинга и социалното мрежи и доколко социалните мрежи и маркетинга са различни в Европейския съюз. Според Швеция най-важното е търговското съдържание няма значение дали инфлуенсъра е влиятелен или не, колко последователи има и така нататък. Защото така или иначе предварително той е влияе на пазара и поведението на търговеца може да бъде отговорно. Тоест, в страни като Швеция трябва да има договори между търговеца и инфлуенсъра, когато се преценява съдържанието и дали канала към социалните мрежи е маркетинг или не. Освен това, трябва да има ясно идентифициране на маркетинговите послания, особено при социални медии, защото е, всъщност това е обект на сделка в цифрова среда. И накрая е, някои предизвикателства за органите по правоприлагането. Първо, да се докаже търговското намерение. На второ място е, да е, се установи персонализиран маркетинг. Когато търговеца или инфлуенсъра имат определ... целят определени потребители. Например, снопшот, които са само за 24 часа на лице или когато трудно могат да се намерят в социалните мрежи. На трето място, е дигиталните инструменти за улесняване на работата по превоприлагането и накрая прикрития маркетинг. Това е, е същинско предизвикателство. Е, как да се разработят най-подходящите инструменти. И накрая, е, потребители в неизгодно положение. Те са различни групи. Например, децата. Много инфлуенсъри е, насочват съдържанието към децата. Е, има различни правни инструменти, е, при които групи като децата, например, трябва да бъдат взете предвид, когато се определят е, посланията при маркетинг трябва да се има предвид и социалните мрежи. Трябва да има особено внимание, когато целта са групи в неизгодно положение. Особено ако има две такива групи, това също може да бъде предизвикателство за нас. Благодаря ви. Председателката благодаря. И след е, тези е, три изложения е, от втория кръг отново давам думата на депутатите за въпроси и изказвания. Um, uh, uh, благодаря ви за интересната дискусия този случай знаете, че нещата са неясни, що се отнася от това дали се прави реклама или не. Имам няколко въпроса, които искам да задам. Единият е свързан с това дока, колко далеч трябва да се отиде по отношение на определянето на понятието реклама. Ако има ня... да речеме някоя актриса или някоя художничка, която има последователи и показва своите творения, това дали ще е реклама или не. Има ам, уязвима група, която а, обхваща децата които могат да бъдат повлияни. Видяхме, че и деца се използват, за да влияят. Трябва, кои точно могат да бъдат инфлуенсърите и а, има ли някакво несъответствие с трудовото законодателство? Има ли други въпроси? Ако не, и аз ще се включа да отправя въпроси към а, комисията. Въпрос, който искам да задам е дали настоящото законодателство е достатъчно за да обхване и този феномен. И ново предизвикателство. Първо давам думата на ораторите, за да отговорят. Uh, yes, so uh, I will start. Uh, thank you благодаря ви за въпроса. До каква степен трябва да сложим прак на, реклам, на рекламите? Съществува правна рамка, която обхваща някои правила, които трябва да се вземат предвид, за да се определи дали посланието е подвеждащо или не дали им, има пропусната информация и какво ще е влиянието върху потребителя в този случай. Трябва да се извърши оценка на отделните случаи. Вие споменахте, че може че дори да съществува законодателство на практика, е трудно да се определи дали рекламата е истинска или не, дали е подвеждаща посланието или не. Настоящото законодателство обхваща директивата за нелоялните търговски практики в, това, в, този, в тази връзка и тъмните практики, законовата рамка обхваща и директивата за електронната търговия и тези законодателни актове обхващат инфлуенсърите. На национално ниво обаче може да има различни тълкования. Това зависи от това по какъв начин се прилага директивата за електронна, за нелоялните търговски практики в Германия. А, практиката е доста протекционистка и в някои а, случаи дейността на инфлуенсъра може и да бъде обхваната от а, търговската практика, ако се из, извършено някакво плащане. М необходима е допълнителна хармонизация в аудио Media Service Directive. В директивата за аудиовизуалните медии има известни изисквания, които могат да бъдат поставени от платформата, за да позволят на инфлуенсъри да, да изпращат посланията си по прозрачен начин. Дали ам, са обхванати обаче само платформите за видеозаписи и дали социалните медии похва, а, попадат в тази категория на платформите за а, споделяне на, на видеозаписи. Понякога да, понякога не. Рекламата трябва да бъде обхваната от определено видеопослание. Ако има е, само снимка, тогава директивата не може да се прилага. Още нещо, което можем да обсъдим. Директивата Омнибус беше възможност да се актуализира съществуващата правна рамка и да обхване всички предизвикателства – Сходна мярка, която вече споменах, сходна мярка се съдържаше в насоките, изготвени от комисията, отнасящи се до тълкуването на разпоредбите на директивата за нелоялните търговски практики. В Омнибус директивата това обаче не беше ясно посочено. И така вече не става ясно точно как, ем, кой спада към тези платформи. Търговците трябва да обявяват е, своят характер или своето естество. Дали става въпрос е, за за частно лице или за регистрирано дружество. Благодаря ви. Първо искам да кажа, че ем, в организациите, които се само регулират и в техните кодекси и в техните насоки вече има правила и принципи, които определят а, кой продукт, коя услуга могат да се пред представят от инфлуенсърите и ако участват в рекламирането на този продукт или услуга, те трябва да обявят тази информация. Инфлуенс във всичките съдебни ам, су, случаи се разглежда точно това, дали инфлуенсъра е предоставил дадено а, послание а, в рамките на платена реклама или не. Освен това, ам, необходимо е да се посочи дали инфлуенсъра има договор с съответната а, фирма или не, независимо дали получава м, хонорар за това или не. Ако и има търговско намерение зад всеки пост от инфлуенсъра, то това трябва да се посочи. Потребителите трябва да са наясно. Как да си го представим? Да речем, потребителят вижда определен пост и трябва да знае дали инфлуенсъра използва даден продукт просто така, по свой избор – или продуктът е използван, защото ам, е рекламиран от инфлуенсера. Това трябва да стане ясно. Всичко това е отразено в насоките, които прилагаме на европейско ниво, както и в нашите препоръки. Водим дебат а, по отношение на рекламите от страна на инфуенсерите. Аз не съм експерт по трудово право. Ние имаме инициативи за саморегулиране и механизми за саморегулиране. И всички а, тези действия почиват на настоящото законодателство. Така че при представянето на дадени продукти, при които не трябва да се използват деца, това означава, че децата не могат да се използват за рекламиране на продукти, които не са подходящи за тях. Или могат да а, са вредни за децата, които попадат в тази уязвима група от потребители. Само механизъм съществува възоснова на законодателството и зачита изцяло а, разпоредбите на трудовото законодателство. И накрая – въпросът дали съществуващото законодателство е достатъчно за да обхване такива нововъзникващи техники, отнасящи се до инфлуенсърите. Да, по-добро изпълнение е необходимо. То идва и от по-добрите насоки. Още веднъж ще повторя това, което казах. Наистина се радваме, че настоящите регламенти придават добавена стойност на, на механизма за саморегулиране. Има гъвкава рамка, която може да предвиди във времето пазарните тенденции, може да обхвана очакванията на потребителите и могат да се изготвят актуални насоки. Няма как да има нови правила за всеки нов феномен. Не, ние можем да използваме съществуващите насоки и принципи и да гарантираме, че те е, ще бъдат приложими във всяка една ситуация, така че потребителите да се чувстват е, защитени трябва да гарантираме съществуването на гъвкаво законодателство, което да обхване предизвикателствата е, в настоящия момент и в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря за това, че зададохте този интересен Uh, when is something advertising or not? Зададоха тези интересни въпроси. Както вече казах, рекламното послание е от значение. При определянето на това дали публикацията в социалните медии е, може да се счита за маркетинг или не. Рекламиран, за реклама става дума, когато целта е търговска, когато се предлагат а, определени продукти и услуги. В Швеция свободата на словото е а, важно право. Това е нещо, което се взима предвид при оценката на дейността на инфлуенсърите и дали тя да се счита за маркетинг или не. Гледа се дали има договор между инфлуенсъра и ам, производителя или не. Другия въпрос дали законодателството е достатъчно в настоящия момент – Както и останалите вече споменаха, съществува законодателство, което обхваща правните аспекти, като съществуват регламенти и директиви на, на европейско ниво, като тази за нелоялните търговски практики, като директивата за нелоялните търговски практики Дейността на инфлуенсърите съществува от няколко години и вече се счита и за обичайна практика. Необходимо е да се използва законодателството, което вече съществува, да се продължи с изпълнението. Има добра съдебна практика, която трябва да се използва, що се отнася до тълкованието на отделните законодателни актове. Трябва да има и правила – а, които да се създават и да се прилагат. Освен това, насоките за социалните медии трябва да се прилагат. Това възнамеряваме и ние. Възнамеряваме да се срещаме с инфлуенсъри, за да, използ... за да обсъждаме правната рамка, насоките, прозрачността. Искаме да доразвием дейността си за напред и искаме да създадем една платформа за осъществяване на контакт между правоприлагащите органи, отделните асоциации. Преди няколко години шведското правителство създаде анкетна комисия, за да оцени самият маркетингов ландшафт и дали се налага допълнителна защита на потребителите. Тази анкетна комисия посочи, че скритата реклама ам, трябва да бъде регламентирана и трябва да се посочва ясно кога става дума за маркетинг. Това е залегнало и в настоящото законодателство, като е обхванати интернет. Той все повече използва и в бъдеще като официална медия. Производителите и рекомодателите трябва да са наясно с правилата, които се съблюдават от, от правоприлагащите органи. Благодаря ви. Преди да дам последната дума на комисията, ще дам думата на госпожа Петия, може би кратък въпрос с кратък отговор, защото трябва да приключим. Благодаря, госпожо председател. благодаря за тези изказвания, които бяха много интересни и които са от огромно значение за европейските потребители. Говорихте за педагогика, дидактика, а като че ли обуч, обучението в цифровизацията като че ли е забравена. А, има на, на каквито и да е, но, но носи, на носители има а, непрекъснати цифрови реклами. Говорихте за хаштаг, говорихте за саморегулиране, но това е абсолютно недостатъчно предвид, че уязвимите групи, т.е. младите, все по-рано и все по-рано си служат с интернет, като, например, Snapchat. Въпросът ми е прост. Не трябва ли да има повече цифрово обучение за младите, за да се развие тяхната критична мисъл и то какво можем да направим за тях, коя, тъй, той като а, а, не, тъй като те, те, те, тяхната представа за света се сформира от това и моята дъщеря е доказателство за това. Да, наистина децата трябва да участват в бъдещата политика в областта на и инфлюансърите. Аз, съм, аз самата съм била, съм участвала в програми за обучение, включително и с млади хора, които искат да знаят правилата. Имаме също така програми за преподаватели, както и за студенти от университетите. Така че наистина се опитваме да развиеме обучението и наистина, ако искаме да е, привлечем вниманието на широката публика, трябва да започнем от младите и те самите да могат да развият един аналитичен, критичен е, визия за нещата, за да могат да разграничат е, нещата. Абсолютно съм съгласна с преждеговорящите. Информацията и обучението на потребителите е от огромно значение, както разбира се и прилагането на правилата. Благодаря, господин Бент, директор на а, дирекция в DG потребление. Две неща. И трябва да действаме през 2018 година направихме едно изследване на поведението, което доказа промените в поведението и се стигна до заключението, че включително и помощните средства хаштаг не, не, са достатъчни, не са достатъчни. Някои потребители дори не е, осъзнават и не знаят съществото на е, това помощно средство. Както казаха преждоговорящите, трябва да действаме, но директ, директивата за е, за, за рекламите беше първата крачка, но необходимо е да и необходимо е всеки отделен случай да бъде разглеждан е, сам за себе си и както казахме, има различно тълкуване в е, различните държави членки. Е, има и някои на наци... на... На... национални правила, задължава, задължавайки някои оператори да публикуват дисклеймери, но и това е недостатъчно. Но... Необходимо е директивата за подвеждащата реклама и за правата на потребителите да бъдат преразгледани. Част е, едно преразглеждане бе направено миналата година и, и, и бяха е, включ, включ, включени нови, нови правила, включително и забрани. Също така а, търговецът, а, който не, не, не уведомява от, от кого са а, мненията, ако не казва, че примерно се публикуват само мнения на истински а, потребители, то тогава той, ще, той влиза в а, черните списъци. Тоест бяха бяха приети някои нови правила, които трябва да бъдат транспонирани от държавите членки до е, ноември 2001 година, но що се отнася до е, инфлюенсорите. но, но новите правила не винаги са абсолютно насочени към инфлюенсорите. Затова, както казах, трябва всеки отделен случай да се разглежда по-отделно, а през про, пролетта ще събереме достатъчно информация от националните органи за начина по който те действат с инфлюансорите и е възможно, ако решиме, че предприятите мерки са недостатъчни, да излезем с нови предложения в бъдеще. А, с това приключваме а, нашето изслушване. Благодаря на а, организаторите, на, коми... на участващите и на а, комисията. При... Имаме все още една точка от, на дневен ред и давам думата на госпожа Конечна която ще ни обясни докъде се стигнал трилога относно е, правата на пътниците от ЖП транспорта. Благодаря ви. Е, трилога се проведе през януари в е, сградата на съвета. Съдържание, разговора беше кратък, за да се пояснят позициите, да се постигне съгласие по графика и как точно да се водят преговорите и за да се управомощят е, техническите органи. Е, от гледна точка на парламента парламента и неговия докладчик Бохослав Либерацки каза, че на първо четене текстът е подкрепен от широко мнозинство, че за парламента е важно в, в текста да се насърчава използването на железопътния транспорт от гледна точка на устойчивостта и зеления курс хърватското правителство ще потърси компромис по точки, които не са включени в общия подход и ще бъдат включени в транспортния пакет и акта за достъпност. Основните затруднения при преговорите ще бъде да се намери компромисно решение по обхвата, най-вече изключение по прилагане на някои изключения и е, на това настоява съвета. Пътническа информация, билети, е, колелета и пътници с е, увреждания. На техническите срещи ще се обсъждат не политически въпроси. Следващия триалог ще се проведе утре на 18 февруари, което аз ще ви докладвам за развитието. Председателката, благодаря. Е, има ли въпроси? Не виждам. Благодаря ви за информацията. Ще, ви, ще следим отблизо. С това приключваме заседанието за днес. Искам да ви напомня, че утре започваме в 9.30 по изключение и незабавно ще пристъпим към гласуване.